Моля, займете местата си. Закъсняваме с няколко минути. Вече е 10 часа и 8 минути, ако правилно виждам. Нека заемем местата си. И започнем. В началото може ли да сложите слушалките си? Има Кратко обявление, няколко думи, адресирани към нас от нашите преводачи. Нашите преводачи биха желали да кажат по няколко думи на всички ни. Така че, моля, като начало, да сложите слушалките си и преводачите имат думата. Преводачите благодарят на председателя за специалната възможност, която им дава да направят своето съобщение. Както знаете, колективният трудоспор между преводачите и ръководството на парламента тече вече трета седмица. Независимо от многото отстъпки, направени от наша страна, ръководството на парламента не е направило сега какъвто и да било опит да се срещне с нас, за да разреши спора. Преводачите в няколко кабини в настоящото заседание са мобилизирани по специална процедура и следователно са принудени да работят. За да засвидетелстваме своята солидарност с тях, и да протестираме срещу нарушение на тяхното право да стъчкуват и дискриминация по отношение на някои езици и членове на Европейския парламент, останалите кабини, които не са мобилизирани, взеха решение да не прекратяват работа така както бе предвидено днес. Също така съжаляваме да ви информираме, че повече не можем да предоставяме извънредно превод след изтичане на официално обявения час за край на заседанието. По тази причина преводът днес ще бъде преустановен точно в 12.30. Благодаря за вниманието. Пробно гласуване. Пробно гласуване. Моля да натиснете копчетата, след като сте поставили картите си в устройството. Край на гласуването. I think everything is, uh... Мисля, че всичко функционира както трябва. И сега преминаваме към гласуването първа точка в дневния ред. Европейска програма за развитие на европейската отбранителна индустрия. Госпожа Гростет е нашата докладчица. Работим на основата на временното споразумение, постигнато в тристранните срещи. По именно гласуване. Начало на гласуването. And I close the vote. Край на гласуването. Членовете на НП са с един повече. Извинете ме. Сега вече бройката е точна. I close the vote. Край на гласуването. Четири срещу седем. Приема се. Поздравления към колегата за резултата.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 така разбирам. Моля да вдигате ръка ясно. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 4а. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 107 е, за, против. Нека проверим. Проверяваме гласуването по изменение 107. And I close the vote. Край на гласуването. Още един глас повече от НП. Край на гласуването. Is rejected. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, Против. въздър. Нека проверим. Нека проверим. 110 110. Още веднъж един глас повече от страната на НП. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се.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 т.е. изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздърж... Не, нека проверим. 53-то изменение. And I close the vote. Край на гласуване. Rejected. Rejected. Four in favor. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване върху приетите изменения. Поименно. Край на гласуването. It's accepted. Приема се. Поздравления на господин докладчика. И сега преминаваме към следващата точка. 11. стимулиране на разработването и използването на превозни средства, които са енергоефективни и чисти. Клод Турмес е нашият докладчик, който за последен път присъства на заседание на нашата комисия. Госпожа Кая Калас също е тук за последен път. Знаете ли, от началото на нашия мандат, преди 4 години, ние сме изпратили 11 колеги в нашите национални правителства като министри. Ние сме развъдник на министри. Трябва да знаете това. Ако желаете да станете министр в националното си правителство, най-напред минете пред комисията ИТРЕ. Нито друг, една друга комисия не е излъчила толкова много национални министри. Да го знаете. Не говоря за бъдещето не говоря за бъдещи министър-председатели. Това е друга тема. Е, и тук всеки може да пробва шансовете си, но във всеки случай, ако искате да станете министър, помнете това, което казвам. Благодаря ви. И така. Стимулиране на разработването и използването на сухопътни превозни средства, които са енергоефективни и чисти. Кая и Клод, много ви благодаря за всичко, което направихте в нашата комисия. Claro, claro. You will meet at the council. Вече ще се срещате в съвета, за да обсъждате тази проблематика. И трябва да подкрепяте това, което иска парламента, а не това, което иска съвета. Вярваме във вас. Да ни помните. Uh, well, together. И така, заедно. 1, 32, 4, 17, 18, 13, 19 и 29 за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. Устно изменение. Имаме устно изменение. Някой да възразява? За. Object. Вие възразявате. Колко са възразяващите? Uh, Ако възразяват повече от четирима души, трима или четирима, моля да станете. Тези, които възразявате, моля да станете. Добре, значи няма да го гласуваме. Изменение 300. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82 и 84 заедно. За, против. Не се вижда. Моля, нека проверим гласуването по 82 и 84 изменение заедно. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85, 88, 94, 101, 133 и 142 за. Против. Нека проверим. Гласуваме анблок. Шест изменения заедно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Приемат се. We go to Преминаваме към изменение 36. 36. Защото приемането на тези 6 изменения означава да обърнем на страница 6 и да продължим с изменение 36. Страница 6. Изменение 36. Може би страниците ни са номерирани по един и същи начин. Чакам да намерите. Изменение 36. А може при вас да е на страница 5. Различните принтери печатат по различен начин. Изменение 36. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 106. За. Да проверим. Гласуването по 36-то изменение. Добре. Може би не сте били готови да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 за. Против. Нека проверим. 106-то изменение. 106-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 за. Против. Айде да проверим пак. Моля да вдигате ръка както трябва, иначе не виждам кой как гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно за. Против. Айде пак да проверим. Компромис едно. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и седмо, сто и осмо, сто и девето, сто и десето и сто и единайсто. Анблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Сега преминаваме към 115, 119, 149 и 154 анблок. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Преминаваме към 122. Страница 10 от моя екземпляр. 122. Изменение 122. Here, yeah two. You see probably two. Може би го виждате вече. 122 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Отвърля се. Изменение 38 се оттегля. Оттеглено е. 123 изменение за. Против. Нека проверим. Нека проверим. Във всички случаи е по-добре да проверяваме. Сега проверяваме вота по изменение 123. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то изменение и 26-то заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 124-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 125-то за и 73 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 40 и 27 се оттеглят. 126 изменение за, против. Нека проверим. Нека проверим. 126 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 и 128 и 76 заедно за. Против. Въздържали се, приемат се. 41 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 129 и 71 заедно за. Против. Нека проверим гласуването. 129 и 71 заедно. Проверяваме как сме гласували. Край на гласуването. Един глас от ТНП идва в повече. Край на електронното гласуване. Отхвърлят се, отхвърлят се. 130 изменение за. Против. Още веднъж ще проверим. За да сме сигурни и точни. 130 изменение. Край на електронното гласуване. Приема се. Да. 131 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Отхвърля се. Отхвърля се. Много явно при това. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Не си вдигате ръцете. Още веднъж, уважаеми приятели, изменение 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 3. За. Против. Нека проверим. Трето изменение. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 49 за. Против. Нека проверим отново. 49-то изменение. Проверяваме с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. Добре, колеги. Моля ви, реагирайте. Изменение пето. Още веднъж. Проверяваме изменение пето. Май не гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 53-то. За. Против. Нека проверим. 53-то изменение. And I close the vote. Accepted. Accepted this time. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Седмо изменение. Седмо изменение. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение за. Против. Мисля, че също отхвърляме и него, но нека проверим. Трябва да бъдем безокорни. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. Десето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. 11-то изменение за. Против. Нека проверим. Изменение 11. 11-то изменение. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Видимо. 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54-то. За. Против. Въздържали се. Приема се 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то за, против. Нека проверим. 36-то, т.е. 63-то. 63-то. Не 36-то изменение. 63-то. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 62 изменение. Край на електронното гласуване.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 Сега компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против. Да променим гласуването по компромисно изменение 4. Добре, проверяваме. Четвърти компромис. Моля да вдигате ръка подобаващо. Компромис 4. Електронно гласуване. Край на електронното гласуване. Да, наистина е прият. Както казах. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. 23-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение за. Против. Про, да проверим. Да, и това трябва да проверим с електронно гласуване. 24-то изменение. Изменение 24. Край на гласуването. Отхвърля се 25-то изменение за. Против. Нека проверим още веднъж. 25-то изменение. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 28 мо изменение за. Против. Проверяваме. Проверяваме 28 гласуване. 28 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, изменение 78. Разделно гласуване. Част първа. За. Против. Въздържали се. явно, че сме разделени. Нека гласуваме точно по електронен път. Гласуваме по част първа на изменение 78 електронно. Край на гласуването. Ами, не сме разделени. 50 гласа срещу 9. Част втора за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 80 за. Против въздържали се, приема се. Окончателно гласуване поименно. Начало на електронното гласуване. Open. Начало на електронното гласуване. Поименно. Край на електронното гласуване. Край на гласуването. От... Отхвърля се. Отхвърля се. Това е резултатът. Draft report, which is... Uh, point of order, Mr. Mr. Turmes. Mr. Turmes, point of order. Господин Турмес, по процедурен въпрос. Е, исках да оттегля името си е, като автор на доклада. Но, вие отхвърлихте доклада, така че всичко е наред. На мен ми се струва, че автобусите, моторните превозни средства в е, Европа за напред трябва да бъдат електрифицирани, модернизирани. Не, очевидно не всички са съгласни, обаче и като че ли аз съм загубил свръхестествени си качества да печеля гласове. Е, независимо от обстоятелствата. Не ми остава друго, освен да ви благодаря. Благодаря ви, господин Турмес. И благодаря на Клод. Пристъпваме към проекто доклада за отмяна на регламент 256 от 2014 година относно известия до комисията е, на инвестиционни проекти за енергийната инфраструктура в Европейския съюз. Колегата Капел е докладчица. И ние гласуваме в началото Анблок две изменения, първо и второ за, против. Настоява се за поименно гласуване. Моля, заповядайте. Прави сте. Става въпрос за отхвърляне предложение на комисията. Процедурата е поименно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Третото изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто, против, въздържали се, отхвърля се. И гласуване на текста с изменение и допълнение. Поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравявам докладчика ни. Сега пристъпваме към следващия проект доклад. Първо изменение към меморандума за сътрудничество в научно-изследователската област между САЩ и Европейския съюз. Роланда Спаксас е нашия докладчик. Гласуваме поименно и електронно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря. Следващия доклад също е дело на Роландас. Пак с разширяване на спогодбата за техническо и научно-изследователско сътрудничество между САЩ и Европейския съюз поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Аналогичен е резултатът. Поздравления! И последната точка за гласуване днес спогодба за сътрудничество между ЕС и Агенцията за безопасност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар. А секна докладчик е моя милост Ярджи Бузек. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Благодаря ви, колеги. С това приключва гласуването за днес. Благодаря за участието, уважаеми колеги. Моля да не забравяте, че ни предстои много работа. Следва да приключим проекто докладите до 10 юли. Всички, а те са много. Всички проекто доклади следва да бъдат приключени до 10 юли, с едно изключение – Разбира се, за рамковата програма. Е, крайният срок там е 19 юли. Всичко останало обаче до 10 юли, моля да запомните, не е лека тази задача. Следваща точка от дневния ред. Но ще ви дам 3 минути. Моля да останете в залата. Очаквам ladies and gentlemen. Uh, Уважаеми колеги, госпожи и господа, позволете ми, моля за внимание, да приветствам господин Доминик Ристори, редовен наш гост сте, господин Ристори, нищо необичайно, но все пак е, благодаря ви е, за това, че се отзовахте на нашата покана по следващата точка от дневния ред, механизмът свързана Европа докладване пред нашата комисия относно хода на преговорите. И това ще бъде последния въпрос, който ще разгледаме на тази сутрешното заседание преди обедната почивка. Колегата е, Мирослав Кофе, Похе, извинете, би следвало да ни информира относно хода на преговорите по енергийната ефективност. Е, но, вероятно, и не сте достатъчно добре е, осведомени е, по въпроса. По енергийната ефективност почти сме приключили работата. Остана ни малко. Миналата седмица в Страсбург не можахме да приключим всичко в пленарната зала. Наложи се да поотложим но колегата Похе е тук, той е, постоянно преговаря с съвета и за него би било много удобно да ни каже няколко думи за хода на преговорите сега, а не след час, е, по следващата точка от дневния ред, тъй като той държи колкото се може по-скоро да се върне обратно в съвета и да продължи преговорите. Е, със съвета с комисията, за да приключим всичко до 19 часа днес. До 19 часа. Тъй като в 19 часа ще започнем работа по управлението на енергийния съюз. А че трябва да приключим енергийната ефективност до 19 часа. Е, крайно съкратен срок е това в ход са преговорите и по възобновяемите енергоисточници. Колегата Лопес също е тук. Има още някои дребни неща за преодоляване по възобновяемите. Но сега колегата е, Мирослав Посе няма, впрочем, въпроса нищо общо с шампионата по футбол. Моля, Мирослав, накратко да ни информирате относно хода на преговорите. Три минути. Две, две минути. Колеги, благодаря ви, че предвижихте напред тази точка от дневния ред. Накратко, какво е състоянието по е, инвестиционните проекти е, в енергийната ефективност? Мога да приветствам споразумението, постигнато между експертите почти по всички останали технически въпроси. Ценя и положените от парламента усилия. Е, както и готовността на Европейската комисия е, да търси компромис. Остават три неща. Седми член, е, количествения показател, член 3 за енергийната структура. Миналата седмица, след заседанието на министрите в съвета на 11 юни, позициите на двете институции претърпяха еволюция и сме съвсем близо до приемлив компромис. Впрочем, това е още миналата сряда. За съжаление, не съумяхме, независимо от това, че двете институции в значителна степен сближиха позициите си. Ам, не успяхме в края на краищата, обаче да постигнем политически взаимно приемлив компромис. Незабавно след като ви запозная със състоянието на нещата, започваме поредния кръг преговори по споменатите от мен членове, специално седми. Що се отнася до генералните цели, можем да търсим споразумение между и. 32,5-33%, без задължителен характер на тези показатели. В същото време ще се приеме нова клауза за преглед, благодарение на която към 23-та година ще може да се преразгледа количествения показател. По седми член е, смятам, че ще можем да постигнем съгласие по годишните економии на енергия в реално измерение след 2020 година от страна на държавите членки. В случая се говори за 0,7-7,1%. Е, е, е, надявам се да постигнем съгласие някъде между 0,8-0,9%. Разликите между ни, т.е. парламента и съвета, са сравнително малки. Надявам се днес да приключим това и да започнем работата по управлението на енергийния съюз. Значи имаме три трилога, които текат днес едновременно. Управлението, възобновяемите и ефективността. И днес бихме искали да приключим и трите, но ще с някъде или утре до, до, до сутринта, до 5 часа сутринта, 4 часа сутринта или, или посред нощ, но е, спокойно и, и добронамерено смятаме да работим, да приключим преговорите по трите въпроса днес и нощес. И вече на 27 юни да започнем работа по пазара на електроенергия в формат 27, директивата за газификацията е евентуално в формат 28, надявам се. И вече от там нататък нещата ще поеме австрийското председателство на съвета. Не, нещата няма да могат да започнат по време на българското председателство, т.е. този месец, надявам се някъде през месец юли, австрийското председателство да поеме работата по АСЕР, по агенцията и подготовката за преодоляване на рисковете. Защо е толкова важно всичко това за нас, колеги? Знаете, енергията, енергетиката, е енергийния съюз, газификацията. Тъй като, защо е важно всичко това по-настоящем, някъде през ноември ще започне работата по бюджета. Там имаме 12 законодателни проекто акта е, през месец декември, още по, Австрия, по време на австрийското председателство, след това по време на румънското председателство. Така че да приключим цялата работа по енергийния съюз, колкото се може по-скоро. В противен случай няма да можем да се справим с графика, с бюджета. И така, Мирослав, е, благодаря ви. Е, пожелавам е, успех на вас и на колегата Лопес. колегата Турмес в 19 часа би следвало да ни информира за хода на преговорите по управлението на Енергийния съюз и ще работим така, че да приключи днес, утре сутрин най-късно. Благодаря. 16-та точка от дневния ред. Механизмът свързана Европа в енергетиката в рамките на новоприетите законодателни програми. Е, е, генерален директор е, Доминик Ристори ще ни информира. В рамките на следващия бюджетен период, 2021-2027 година, Европейската комисия предложи да поднови механизма свързана Европа за обезпечаване на капиталовложения в европейските инфраструктурни мрежи за транспорт, енергетика и цифровизация. И това изцяло практически попада в прерогативите на нашата комисия, за енергетиката се предвиждат 8,7 милиарда евро, много, много пари, близо 9 милиарда евро, за капиталовложения за развиване на вътрешния енергиен пазар и енергийния преход в съответствие с пакета законодателни предложения Чиста енергия за всички европейци. Знаете, този енергиен пакет – Генералният директор, който вече е тук пред нас, бе поканен да представи предложението за механизма свързана Европа в частта му за енергетиката. Да ни запознае с повече детайли по, по тази част. Как виждате, господин генерален директор, следователно, действието на свързана Европа през следващия програмен период. За да, за да доразвием, да доизградим енергийния съюз, и това е изцяло във вашия ресор, господин генерален директор. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Както знаете, на пълни обороти работим за да въведе в Европа най-съвременната нормативна уредба, е, съответно регулиране в е, енергийната област. И ние високо ценим вашата подкрепа на парламента и в частност на вашата комисия. В същото време, обаче, не бива да забравяме, че нормативната уредба и енергийната инфраструктура следва да се развиват успоредно – почти невъзможно е, Почти възможно е да се постигнат резултати на практика в енергийната инфраструктура, без тя да е обезпечена от съответната нормативна уредба. И, и като погледнете всички основни политически приоритети в енергетиката, ще се убедите в това. Започнем от енергийната сигурност, сигурността на доставките, Помните положението, в което изпаднахме преди по-малко от 10 години, през 2009 година, с сериозната газова криза. Отчасти въпроса се отнася за диверсификацията в енергетиката, предвид уязвимостта на редица държави членки, особено в Средна и Южна Европа но и на север, и на юг, е, и на изток. И след това въпросът е от значение от гледна точка на конкурентно способността. Една добре интегрирана енергийна мрежа дава възможност за повече конкуренция между доставчиците и за по-конкурентни цени. Но Същото можем да кажем и е, все по-убедено, що се отнася до устойчивостта. Особено, що се отнася до нарастване относителния дял на обновяемите енергоисточници. И тук е, трудностите, предизвикателствата и от пазарен характер, и от гледна точка на сигурността на доставките. Да кажем, ако Португалия Например, е, през е, е, март е произвела енергетик, електроенергия с голям относителен дял на възобновяемите енергоисточници, без общо управление на енергийната мрежа в Южна Европа, от Португалия до Гърция, това не би имало кой знае какво екологично и економическо значение. И Имайки преди всичко това, комисията прави своето предложение за свързана Европа с заделени средства, но нови на 8,65 милиарда, което е, представя почти два пъти повече от сегашното бюджетно обезпечаване на, на свързана Европа, но, но ние сме убедени в необходимостта от това. Крайно време е да преразгледаме своите приоритети. В началото споменах, че се натъкваме на особени трудности в газовата област що се отнася до диверсификацията, диверсификацията на доставчици, диверсификация на преносни маршрути, е, до изграждането на <clears throat> липсващите връзки в газовата инфраструктура. Усилията там а, е, а, е, са активизирани с акцент върху най-новите новаторските технологии, но а, приоритетно се ориентираме и към електроенергийните проекти, както и към възобновяемите енергоисточници чрез проекти от презграничен характер. Тоест, от сега нататък ще можем в по-голяма степен да насочим усилията си и финансовите си средства към доизграждането на връзките между електроенергийните мрежи, т.е. да, да видим кои са липсващите връзки. Все още 10 държави членки се характеризират с по-малко от 10% мрежова свързаност. И не бива да забравяме също, че ние сме единственият голям економически блок в света, в който до 30% от електроенергията се произвежда от възобновяеми енергоисточници. Като през следващите 10 години се очаква да превишим 50%. В резултат от което ще порасне е, необходимостта от възможности за внос и износ на електроенергия. Знаете, процесът е динамичен. Е, в зависимост от е, е, варирането на, на, на мощността и потреблението, структурата на възобновяемите енергоисточници, в това число ветрогенераторните стопанства. Така че при това положение не можем да, да се задоволим с сегашния относителен дял на електроенергиен обмен през граница. И значи, трябва да се сложи край на някои неприемливи положения. Да вземем, например, това, че все още три държави членки са поставени в зависимост от руската електроенергийна електропреносна мрежа. Това през 2018 година. А въпросите страни са се присъединили към Съюза, знаете, през 2004 година. И ние сега денонощно работим с балтийските държави и, и Полша е, да е, намерим най-добрия начин да откъснем балтийските държави от енергийната им зависимост от руската електропреносна мрежа и да осигурим свързаността им с други държави членки от Съюза. После, ако вземем Иберийския полуостров, който представлява енергиен остров, <laughs> а не полуостров благодарение на новия проект за, е, за Бискайския залив, между Испания и Франция ще постигнем около 18% взаимосвързаност. И, и ние подготвяме е, усилено е, е, среща на най-високо равнище, на върха между президента на, на Френската република, министър-председателите на Испания, Португалия и, и председателя на Европейската комисия. Ам, ние, ние все така ще, ще работим упорито а, е, а, е, за повишаване на а, е, мрежовата свързаност а, до, нали, не само на някакви си 10%, с, с изключение на няколко държави и на една-две държави до, до 20-та година всички държави членки е, ще са постигнали такова равнище. Ние се стремим от там нататък да достигнем до 15%. Както казах обаче, но както казах, ние ще предложим и други измерения, други направления на работа в съответствие с резолюцията на парламента, прочем, от, от месец март е, смятаме да разширим обхвата на свързана Европа, за да обезпечим през граничното освояване на възобновяеми енергоисточници. Както знаете, с новата директива за възобновяемите енергоисточници, е, ние се стремим да създадем един по-широк, по-голям пазар, който е, превишава националните територии. когато преди две години и половина лансирахме инициативата е, Северно море, себестойността е, на е, е електроенергията, генерирана от вятърни генератори по крайбрежието, възлизаше на 150 евро на мегаватт. Сега, две години по-късно, себестоеността е паднала на не повече от 60 евро на мегаватт. И а, сега можем да а, говорим за, за положение, при което а, техническия прогрес, а, новите технологии, особено в областта на, на големите а, високомощни турбини, ни извеждат е, на хоризонта на сериозната конкурентоспособност по отношение на възобновяемите енергоисточници. Е, било то по линия на слънчевите батерии, било то по линия на вятърните генератори. И Европа ще запази лидерските си позиции от технологична гледна точка в този сектор. През е, е, едния месец ще разработим пълната, пълна методология, но смятаме е на лице реална възможност е, да се повиши мощността на всички държави членки от възобновяеми енергоисточници. Имаме нова възможност за сътрудничество в регионален мащаб – между всички държави членки. Знаете, знаете регионалната инсталирана мощност е, е, е тенденция навсякъде в Европа, т.е. междудържавната, споделената мощност. Знаем какво е положението между е, Испания и Португалия, но ние наблягаме на, на, на това направление на развитие и в Централна Европа, и в е, Източна Европа. Знаете, е, е, много от тези държави е, вече са изпълнили количествения показател за възобновяеми към 2020 година. В Прибалтика, в Полша, миналия месец в Катовице водихме много сериозен разговор. В Югозападна Европа също и аз смятам, че с новото нормативно предложение, което прави комисията, процесът ще бъде осигурен нормативно. Е, ще поддържаме контакти, е, за да отстояваме тези, току-що представени от мен, приоритети. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще започнем с нашия доклад по темата за механизма за свързване на Европа. Господа Вирконен. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин генерален директор, за вашето представяне. Тази програма е много важна за Европа и за комисията ИТРЕ, защото една от, наша, от нашите цели е да насърчим заетостта, растежа и енергийната ефективност. Тази програма е много успешна като цяло. Сега преминаваме към цифровизацията и към Единия енергиен съюз. Ще работим съвместно и с Комисията по транспорта по тези теми. Работата ще е доста интересна и вълнуваща. Един от приоритетите за парламента и за комисията ИТРЕ е създаването на енергийния съюз. Искаме да имаме ефективен и устойчив енергиен пазар в Европейския съюз. Това ще е много важен инструмент, както знаем. Смятам, че приоритетите, така както бяха очертани от генералния директор, са в унисон с това, което сме обсъждали тук в комисията ИТРЕ. Не трябва да липсват никакви връзки в Европа, ако искаме да имаме единен пазар в областта на енергетиката. Трябва да се фокусираме върху синергиите между отделните отрасли. Когато свързваме всичко транспорта, енергетиката и цифровизацията, можем да говорим и за синергии от рода на интелигентните мрежи или ВИ инфраструктура и така нататък. 4G връзки и така нататък. Да има и автомобилни технологии, които да водят до по-голяма свързаност. Мобилността и цифровизацията са много важни в тази връзка и а, за това говоря за синергия между отделните отрасли. Комисията ИТРЕ подкрепя общото ниво на приоритетите, както посочи и комисията във връзка с този пакет. Предстоят ни седмици на усърдна работа. Колегата докладчик от Комисията по транспорт също работи по тези теми. След няколко седмици предстои лятната почивка и за това трябва да запретнем ръкави, да проведем преговорите и да сме готови през есента. Искам да чуя какво мислят колегите ми тук в комисията и очаквам с нетърпение предстоящите ни дискусии. Знам, че заинтересованите страни имат много високи очаквания. В някои страни, в които липсват връзките, се очакват инвестиции за гарантиране на енергийната сигурност, така че да има мрежи изградени в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Сега докладчите в Сянка. Госпожа Копонарати от е СИД. Thank you, uh, thank you. Благодаря за интересното представяне. Предложението е много интересно също, което беше представено от комисията. Стана дума за цифровизацията и енергетиката. Това са теми, които попадат в е, нашия ресор и в ресора на комисията по транспорта. Така че съвместно ще разгледаме тези области. Климатът също ще е много актуална тема следващата година, когато се подготвят um, нещата, свързани с периода след Парижкото споразумение, трябва да се ускорят действията, свързани с противодействие на измененията в климата. Ще ми се да навляза и в по-големи подребности по-големи подробности, да стигна от тези 65% разходи, свързани с климата. Трябва да видим как ще определим от страна на парламента съответните цели и а, трябва да помислим за това финансиране, което има трансгранично измерение. Говорим винаги за местното ниво, но когато погледнем разпределянето на електроенергията по мрежата виждаме, че нещата придобиват трансгранично измерение. Трябва да видим как могат да се подобрят нещата. Трябва да се види по какъв начин се предоставят и други видове енергия. Някои страни намаляват емисите с 30%, до други с 70%. Всичко зависи по какъв начин се зам Мества конвенционалната енергия с друг вид енергия. Има и други възможности, свързани с отоплението. Ако то се предоставя посредством изкопаеми горива, нещата ще се случат много бавно. Посочих, че първият пакет за чистата енергия вече е готов и надявам се, че Парламента също ще даде своя принос, както и съвета. Става дума за регионалните пазари на електроенергия. В скандинавските страни това действа много добре, функционира много добре, както и в балтийските държави. Имаме много добри примери. Очаквам с нетърпение плодотворното ни сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на ЕКАРЕ, господин Чешък. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин генералния директор, който направи своето представяне. Първо искам да поздравя комисията за това, че се опитва да задържи бюджета на същото ниво. Знаем, че МФР се контролира постоянно, а този механизъм за свързване на Европа, е един от най-ефективните инструменти на комисии, трябва да бъде запазен. Програмата е много важна и тя е свързана с много допълнителни е, инфраструктурни елементи, които трябва да бъдат подсилени. Механизмът обхваща и Балтийския газопровод, обсъждаме и Северен поток и зависимостта от руския газ. Това е тема, по която трябва да се направи на европейско ниво и да се окаже подкрепа. По мобилността също беше казано нещо. Първо трябва да изградим инфраструктурата за съответните автомобили, превозни средства и това е по-удачният вариант, колкото първо да започнем с производството на електроавтомобили. Първо трябва да има места за, ам, за зареждане на тези автомобили. Решенията трябва да бъдат опростени до голяма степен но в държавите членки се прави прекалено малко. Това посочи генералният директор в своето изказване. Един от аспектите тук е свързан с разходите. До каква степен можем да стимулираме и частното и публичното финансиране на изграждането на такива места за зареждане на електроавтомобили? и в рамките на МФР може да се използват е, и синергии, междусекторни синергии, да се използват мрежите. Те са важни за местното енергоснабдяване и предвид насърчаване на мобилността посредством електроавтомобили. Връзката между механизма и останалите фондове. Как изглеждат там нещата? Например, връзката с Хоризон 2020 мрежата между балтийските държави и Полша. Как може да се използва механизма там, за да се подсили оперативната съвместимост? Още един въпрос, много важен. Планирате ли да се концентрирате върху държавните мрежи, публичните мрежи, за да се избегне прекомерното натоварване. Като се наблегне на увеличаване на дела на електроенергия от две източници. Благодаря ви. Следващият оратор, господин Петърсън от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председателю. Благодаря ти, Доминик, за твоето изказване. Ние очакваме с нетърпение резултатите от Парижкото споразумение. Увеличаването на средства по механизма от 5,3 на 8,7 милиарда е много добро развитие. Важно е да има една рамка за насърчаване на публично-частните инвестиции. 60% от финансирането по новия механизъм е насочен за намаляване на емисии на въглероден двуокис. Ние сме съгласни с това, че трябва да се подобрят трансграничните енергийни е, енергоразпределителни мрежи. Трябва да се обърне внимание на енергийния микс трябва да се увеличи дела на, делът на ВИ. Имам някои критични забележки. Ако искаме да постигнем нулево ниво на емисия на въглероден двуокис 2050 година, имаме нужда от съответната инфраструктура. Има доклад на комисията от 2017 година, се посочва, че 65% от инвестициите за пренос са на лице, ако комисията, ако Европейския съюз постигне тези цели. От 7, 8, 9 и други членове от регламента се посочва нещо сходно. На 19 декември комисията трябва да приеме делегиран акт е, за определене на критериите за подкрепа. Това също е посочено там. Комисията трябва да предложи набора от критерии в член 14 в анекс 2 от настоящия регламент за механизма. Обаче някои от критериите позволяват прекалено големи инвестиции в е, твърдите горива тези критерии трябва да вземат предвид намаляването на въглеродните емисии, да вземе предвид и Парижкото споразумение. Освен това да се вземат предвид и намалените разходи за ВИ в сравнение с 2013 година. Механизмът наистина трябва да се действа за изграждането на един енергиен пазар. С нетърпение очаквам да чуя вашите коментари по това, което казахме и да ни кажете какъв е този набор от критерии, за да могат да бъдат постигнати всички цели, които са заложени. Благодаря ви. Следващи от името на зелените, колегата Марцелези. Muchas gracias, eh, presidente, y muchas gracias al Eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря ви на вас, господин генерален директор, за вашето изказване. Като цяло, добре звучат нещата, свързани с трансграничните синергии, с сътрудничеството и взаимодействието между отделните структурни фондове, те свързани с Хоризонт, с ЕФСИ, с механизма. В момента фокус е паднал върху газовите проекти. Трябва да видим кои проекти са от обща интерес. При инфраструктурните проекти трябва да се види какви са нивата на емисиите на въглероден двуокис. Когато говорим за газопроводи. Там не става дума за ВИ. Проекта Бискай беше споменат. Той е между Испания и Франция. Там също има съмнения, свързани с разходите, с економичността на този проект – Има заинтересувани кръгове в Испания, в Бордо и на други места, които искат непременно да се създаде връзка. Връзките са нещо добро, но не на всяка цена. Вашето предложение е свързано с регламента ТЕН-Е от 2013 година, но е, съществува и споразумението от Париж, защото тогава не е изменен този регламент по съответния начин. Има задължения, свързани с е, климата и те променят ситуацията изцяло. Имате ли намерение да е, преработите този регламент е моят въпрос. На следващо място регламента за механизма предвижда коридори за пренос на електроенергия. Беше казано, че средствата, голяма част средствата трябва да се влеят в такива проекти до 90%, но това не е никъде написано черно на бяло. Хубаво, ако може да ни каже нещо повече по този въпрос. Има още нещо. Е, за делът от 60%, който не е непременно необходим. Е, беше проведен КОП-12, имаше и съвет по климата. И е, тази цел от градус и половина някакси остана на заден план. Трябва да сме по-амбициозни. Трябва да сме по-амбициозни трябва да има 100% постигане на целите с КОП-24. Ще се постигне по-висока степен на закрила на отделните е, региони. Благодаря госпожа Вернер. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Ристори, за впечатляващото ви изказване. Над 8 милиарда евро са предвидени за механизма, което е впечатляващо. Говорим тук за електроенергията най-вече. 10 държави членки казахте, че лежат под, тази, под тези 10% свързани с интерконекторите. Явно нивата са много ниски. Ако разглеждаме пазара за електроенергия като цяло, той е много голям. Търговията има и трансграничен мащаб. Ето защо интерконекторите, връзките са само една част от истината. Трябва да видим какво се крие за тези интерконектори дали държавите членки са готови да поемат електроенергията от други страни и да разпределят по-нататък. Имаме нужда от децентрализирани мрежи за раз, а, електроразпределение и смятам, че по този въпрос може да направя още много повече не е въпросът само да се изградят интерконекторите. Трябва да съществува и мрежа, която да може да поеме тази електроенергия. Някои държави членки не са готови за това. Някои държави членки трябва да са в състояние да доизградят мрежите си тази връзка комисията трябва да предприеме нещо, защото ще се случи така, че по границите да има много голям капацитет, който да не може да бъде използван по-нататък по мрежата. Госпожа Гростет. Мерси боку. Благодаря. Най-напред искам да поздравя Доминик Ристори, който работи забележително и работата му е много полезна за нас. Да, наистина взаимната свързаност между държавите членки ще позволи по-доброто движение на енергията. Но за да могат да бъдат интерконекторите надежни, те трябва да бъдат както в краткосрочен, така и в дългосрочен план рентабилни. Следователно, проектите трябва да се опират върху много задълбочен анализ на ползите и разходите. Може би греша. На мен ми се струва, че този аспект малко се пренебрегва. Бихте ли ми казали как се извършва този анализ на ползите и разходите при избора на европейските проекти? Не мислите ли, че анализът трябва да бъде задълбочен преди да се включи един проект в списъка на проекти от общ интерес? Да е сигурно, че ще има и финансиране за бъдещето, и рентабилност. Благодаря, госпожо. Колегата Бланко Лопес. Благодаря, господин председателю. Механизмът за свързане на Европа е прекрасен проект. Необходимо е а, да инвестираме в енергетиката, особено ако искаме да изграждаме общ енергиен съюз. Трябва да има по-висока степен на автономия и на независимост. Това ще се постигне посредством интерконекторите. Тази цел си я заложихме още в началото. Благодаря на комисията за положените усилия и за споразуменията, които вече са подписани. Искаме да има директива за ВИ, която е достатъчно амбициозна и да стимулира инвестициите в чистите източници на енергия. В последния момент внесохме изменение, свързано с създаването на необходимите връзки, така че да се създаде европейска рамка за пренос на чиста енергия. Приветстваме инициативата и смятаме, че така ще бъде подсилена и нашата обща цел. Цел, която е, от интереси за нашите граждани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ристори за неговото експозе. Много се радвам, че казахте, че приоритет са интерконекторите, особено в електрификацията. Това е много положително. Но, както знаете, все още има сигнали за тревога, все още не сме изпълнили изискванията на КОП-21. Всъщност, интерконекторите бяха преди всичко насочени към газа, защото френският регулативен орган казваше, е, че е, така или иначе, извън всякакви пропорции е излязъл газопровода, който свързва Франция и Испания. Не може да се харчи просто така. Е, кой има полза от тези огромни инвестиции, уж под формата на проекти от общи интерес? Нито европейските граждани, чието пари е, не се изразходват за истинските приоритети, нито климатът има полза. Има държави, които много закъсняват с производството на енергия от ВИ. Е, може би излизам извън това, което вие смятате за ваша компетентност, но смятам, че трябва да се слезе на ниво региони. Там амбициите са много по-сериозни, отколкото на национално равнище и трябва да се акцентира върху ВИ. ВИ подлежат на развитие, но разбира се с необходимото финансиране колегата Клод Турмес. Благодаря Доминик, благодаря на секретарията и на Катарина за това предложение. Според мен основният проблем е управлението и правителството. Правителствата ще намалят това, което сте предложили наполовина. Е, за да се, не се стига до там, ще трябва да се направят две неща. Първото, и благодаря на госпожа Вирконен докладчицата, че го спомена, трябва да се възприеме промишлен подход. Европа с Сименс, АББ, с начеващите предприятия трябва да бъде привлечена. Ние тук създаваме един пазар на бъдещето за нашите стопански субекти и трябва да се опрем на тяхната инициативност. Второ, не трябва да бъдем е, обтекаеми, трябва да бъдем конкретни. Испания и Португалия ще бъдат износители на чиста зелена енергия към централната част на Европа. Е, Холандия е, има интерес е, да излезе от синхрона с Москва и да се синхронизира повече с Европа. Аз много се е, е, радвам, че е, в Полша ще има кабел между Полша и Литва и там е, може да се вкара енергията от ветрогенератори, разположени в е, морето. В Естония има много потенциал за добиване на такава енергия, с което в цяло Балтийско море да се създаде цяла енергийна мрежа, където да постъпва енергия от ветрогенераторите. Румъния също е нетен износител на ветроенергия. Веднъж, щом направим развода с Великобритания, ще помислим и за проекта Токобанк. В Северно море между пет страни има един район в морето, където дълбочината на водата е не повече от 30 метра. И там могат да се изградят инфраструктурни обекти, които да подават към сушата зелена енергия. Значи, необходими са конкретни проекти, към които правителствата да проявят интерес. И така може да се остане в пределите на бюджета, предложен от комисията, вместо той да се намалява. Благодаря, госпожа Делукас. Е, Благодаря. Благодаря на генералния директор за това, че е тук сред нас. Искам да засегна един въпрос, който съм засягала и по време на други дебати. Ще се спра на връзките, на интерконекторите и на връзките за електроразпределението. Беше казано, че трябва да има разбивка на разходите и приходите. Но трябва да мислим в дългосрочен план, а не само за това какви са моментните нужди, потребности и разходи. Трябва да се види какво е цялостното въздействие. В този момент е много важно да бъдат изградени тези връзки, за да могат да бъдат постигнати целите. Колкото по-амбициозни са целите, свързани с ВИ и намаляването на емисиите, толкова по-важно е да се действа и в други области. На Иберийския полуостров има липса на връзки, интерконекторите. Може да сме нето износители, но в момента въобще не изнасяме нищо. И имаме прекрасни квоти на ВИ, но не можем да изнасяме нищо. Това трябва да бъде взето предвид при взимането на решенията, решенията да са взаимен интерес. Всичко останало ще е прекалено краткосрочно. Трябва да се гледа цялостната картина, а не да се гледа само колко струват нещата в момента. Моля, имате думата за да отговорите на въпросите и да реагирате на коментарите на колегите. All for your comment and your, your support in general. The... Благодаря ви за вашите изказвания и коментари. На докладчика ще кажа следното. Да, определено ще изградим мостове между отделните компоненти на механизма, между цифровизацията, транспорта. Ще има процеси на модернизация, ще улесним възможностите за зареждане на електроавтомобили по магистралите във Франция, Португалия, Испания и в други страни. Това е много важно. Трябва да има възможност е, за осъществяване на синергии между отделните отрасли. Цифровизацията е, е задължителна, няма спор по този въпрос. Това е важно не само за увеличаване на ефективността на мрежите, ами и за енергийната сигурност. за да може и да се реагира, разбира се, по-бързо и да се реагира и в случаите, в които има кибератаки. Всички аспекти на киберсигурността трябва да бъдат взети предвид. Ние трябва да гарантираме връзката между енергията, транспорта и цифровизацията и структурните фондове, както и връзката с програмата Хоризонт 2020. На следващо място госпожа Корпона на 3 и нейното изказване. Да, електрификацията е истински приоритет в контекста на новия механизъм свързване на Европа. Много от вас посочиха този въпрос – и ще кажа, моето усещане е, че трябва да постигнем поне 85 или 90% за а, проектите, свързани с а, електроенергията. Финансиране по, нов, по новия бюджет. Финансиране от новия бюджет. През 2009 трябваше да посетя София и Братислава. Там ситуацията беше трагнична. Тези две страни са на 100% зависими от руския газ. Имаше е, криза тогава между Русия и Украина. Ситуацията беше катастрофална, не само от економическа гледна точка, но трябва да кажем, че някои градове бяха много лошо засегнати, както и болниците, училищата и така нататък. Ние сме задължени да действаме в тази насока, това да не се случва повече. Благодаря ви, господин председателю, за това, че проведохте много бързо преговорите по регламента, свързан с енергийната сигурност и доставките на газ. Относно, казвам господин Сезак, ние плащаме, не, ние обръщаме внимание на важната газова инфраструктура, особено в Балтийския регион, като този газопровод тръгва от Норвегия и стига до Полша. Това е проект свързан с диверсификацията. Нещо много важно. Нещата напредват много добре, се развиват много добре и постигаме допълнителен успех в областта на диверсификацията. Съгласен съм с вас, що се отнася до ам, вашата известна неприязъм към електромобилите. Трябва да се направи нещо и да се създадат повече възможности за зареждане на тези автомобили, особено в градските райони. Там нивата на замърсяване са много високи. Има и големи задръствания. Ние с вас трябва да работим по тази нова динамика и ще работим в тази насока, като се позоваваме на съответната директива. Обръщаме внимание на всички аспекти на оперативната съвместимост и връзката между отделните мрежи. Мортан. Да. Ние можем да посочим съвсем конкретно, че механизмът е допринесъл за намаляването на емисиите, като това е свързано с използването на чистата енергия и ВИ и с енергийната ефективност, както и е, това се дължи на зимната свързаност на мрежите. Вие се позовах на дългосрочната декабурниз... декабурнизация и критериите. Да, посредством тази реформа ние няма да паднем под 85-90% за ам, електроенергията. Имаме капацитета да го постигнем. Европа ще е, има водеща роля в това отношение и а, що се отнася до економическите и политическите въпроси, регулаторната рамка е създадена, имаме и капацитет да вървим в тази посока. Не виждам друг конкурент в света, който може да постигне такива нива на електроенергия, произведена от ВИ. Господин Планко Лопе също спомена съответната директива, ние можем да отидем и отвъд тези 50%, защото ние създаваме една нова динамика и както а, знаете, по време на последния триалог ние постигнахме цел от над 30% и сме отправили в една друга посока посред и резултатите от преговорите бяха много Добре. На господин Маркилези бих е, казал следното. Да, вярно е. В началото трябваше да се занимаваме с газа, защото бяхме в една изключително тежка ситуация. И това се отнасяше до много части на Европа. В частност, е, е, Централна и Източна Европа, имам предвид Словакия и България. От тогава обаче сме постигнали огромен напредък. Нашата цел е от тук до 2020 година вече нито една държава членка да не е в състояние на пълна зависимост от един основен доставчик. И сега вече можем да отдадем много по-голямо, пълно внимание на електрификацията. И също така имаме нов прозорец, ако мога така да се изразя, в механизма свързана Европа, изцяло посветен на ВЕИ. Що се отнася до Иберийския полуостров, там имаме много големи възможности, включително в Бискайския залив. Там има в момента три страни и техните ръководители, е, които работят в една и съща посока и в един и същи дух за взаимната свързаност е, в Бискайския залив е, трябва да се изгради инфраструктура, която до голяма степен е под водата. И работим в комисията е, за увеличаване на обществената подкрепа на всички европейци и сред всички европейци за такъв тип е, проекти. Една инициатива има в тази връзка за възобновяемите енергийни източници, като се опитваме да приобщим към нея както предприятията в сферата на електрификацията, така и неправителствени организации, за да могат хората да научат от този подход какви ползи ще бъдат получени от гледна точка на сигурност, от гледна точка на конкурентни цени, от гледна точка на устойчивост. Много е важно тук да се предприемат много по-масштабни действия. И смятам, че в преговорите, в тяхната крайна фаза, ще се постигне съгласие да се постави акцент върху повишаването на тази осведоменост. Електрификация, но и през гранични проекти. Трябва да бъдат съчетани, като стъпваме върху регионалния опит. Навсякъде в Европа регионите имат своя положителен опит и за мен е изключително важно да се опрем на този опит. На госпожа Вернер ще кажа е, съвсем е, Ясно, да. 10 е, държави членки, които дори не са достигнали прага от 10%. Това изисква действие. Имаме група в комисията, която да работи по тези въпроси. С групата определихме цел 15% и ще определим също така параметри за постигане на тази цел, които да бъдат валидни. И ще приобщим всички заинтересовани регулативните органи, държавите членки, е, операторите в е, условията на оптимално сътрудничество. Да, рентабилността е част от критериите, при подбора на проекти. Ние не винаги се ограничаваме само с рентабилността. Това е отделен въпрос, но във всеки случай много следим за нея. И това е валидно най-вече на регионално равнище. Защото на регионално равнище държавите членки работят заедно с операторите. И там има много пряко видимо измерение, свързано с рентабилност. окончателните решения се вземат именно на основа и на рентабилност. В краткосрочен план рентабилността е много по-висока, отколкото в транспорта. Много по-висока е в енергетиката, отколкото в транспорт. И това се дължи на разширената конкуренция – която сме осигурили по цялото протежение на енергийната верика. Е, това въжи и за ВИ, а не бе така преди няколко години. Следователно, от тук е, можем да почерпим допълнителни доводи за по-нататъчен напредък в тази посока. Господин Бланко Лопес. Да, в интерконекторите, в глобалната проблематика на енергийния съюз трябва да има място за ВЕИ. Вие вършите прекрасна, забележителна работа по този въпрос. Много е активно сътрудничеството ви с комисията, с председателството и с държавите членки, но и с всички заинтересовани. Изключително важно е да поддържаме връзка с всички заинтересовани, защото интерконекторите – заедно с ВИ е, са сред най-съществените предизвикателства, които ни очакват е, през е, идните години. И аз казвам това в смисъл на положителни предизвикателства. Господин Мартенс, вие засегнахте регионалната проблематика и изпълнението на изискванията за КОП-21. Да, знаете, че Стремеж и на комисията, и на съвета, и на парламента е да идем на следващата среща на страните, конференцията на страните, максимално подготвени. Това изисква стратегия, която включва съществени пазарни елементи. Защото днес, например, цифровата сфера във всички развити страни – е около 15-16% от енергийното потребление. И това изисква да се разшири производственият капацитет. И мисля, че тук вървим по прав път. Клод Тюрмес, напълно съм съгласен с казаното от него, с неговия анализ. По отношение на правителствата трябва да сме много добре подготвени пред тези преговори да имаме разумни доводи, включително и на плоскостта на конкуренцията, разкривайки пазарния потенциал, който съществува следствие на електрификацията в цяла Европа. Виждаме, че сега Полша продава на търка хиляди мегаватова енергия националното законодателство бе изменено в много по-положителна насока. Следователно има положителни примери от държавите членки. Такива примери трябва да се умножат. Това въжи както за Централна, така и за Юго-Источна, така и за Юго-Западна Европа. Да, регионални инициативи са необходими и трябва да се създадат по-конкурентни пазари, потенциал има и, както казах, трябва да се стъпи върху промишлена основа. Госпожа Кастио също каза, че трябва да се заложи на развитието на интерконекторите за тази цел – ако само градите интерконектори, но нямате мрежа от цели, не можете да постигнете нищо. Искам и да приключа изказването си в смисъл. Интерконекторите доближават един до друг не само пазарите, но и държавите членки, а и техните народи. И ви благодаря много за подкрепата ви която е състрана. Uh, Благодаря много, господин генерален директор. Под ваше ръководство, генерална дирекция енергетика провежда много интензивно сътрудничество с нашата комисия, както и с Европейския енергиен форум. Действително сътрудничеството ни е много тясно. Уверявам ви, както каза и госпожа докладчикът, че ще положим максимални усилия за бързото приемане на актовете в това важно досие, за което отговаряме. Благодаря ви още веднъж. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends. Благодаря. Уважаеми приятели, нека преминем към последната точка. Отчет пред комисията за преговорите. Времето не е много за тази точка. Тя е последна, както казах, преди обедната почивка. Точка 17. Трябва да чуем два много важни отчета – свързани с цифровия съюз, тъй като ние носим отговорност за целия цифров съюз. Преди две седмици с голям успех приключихме работата по два много важни нормативни акта. Първо, Кодекса за европейски електронни съобщения и съвета Барек, съвета, Берек, съвета за регулиране на електронните съобщения. Сега имаме двама докладчици. Госпожа Вера Пилар де Кастио. Тя е докладчик за кодекса на електронните съобщения, преработен вариант. И госпожин Еджвен Тошеновски е докладчик за Берек съвета на регулативните органи в Европейския съюз. Постиженията са невероятни. Бихте ли ни запознали с тях? Госпожа е, Декастиловера. Е, няма да се изказвам на собствения си език, т.е. ще се изкажа, за да стане по-бързо. Е, По позицията на парламента бе такава, че според нас споразумението, политическото споразумение е успех. Говоря за политическо споразумение с съвета от преди няколко седмици. Целта на тази преработка на кодекса на електронните съобщения беше да се гарантира повече предвидимост е, в регулативната дейност, да се намалят рисковете и да се стимулират дългосрочни инвестиции в мрежи с голям капацитет. Искаме да повишим нивото на взаимната свързаност. Далеч сме, сме още от желаното. Би трябвало частният сектор в тази сфера да инвестира между 5 и 600 милиарда евро, за да се достигне желаното ниво на свързаността. Вече е, използваме механизмите на вътрешния пазар, е, използваме е, посведомеността на потребителите, но за конкурентоспособността също така свързаността е много важна. Тук искам да очертая две мерки, които са от голямо значение. Управлението на радиочастотния спектър. Естествено, тук компетентни са държавите членки но до сега не е провеждана никаква хармонизация. За първ път ще бъдат предприяти мерки за осигуряване на минимална продължителност на лицензиите 20 години. Също така е, ще е, има сътрудничество по отношение на промените в е, предоставените частоти. Предвиждат се обещетения, предприемане на мерки за ограничаване на разходите за операторите, всички държави е, членки трябва е, да освободят е, честотите за съобщения от пето поколение преди 2020 година, за да можем да дадем възможност за разработване на технологиите в частния сектор и да станем по-конкурентоспособни. Що се отнася до намаляване на рисковете от инвестициите, предлагаме нов модел съвместни инвестиции за тези нови мрежи. Ще има някои ограничения на достъпа на основата на конкретно предписани условия, като също така ще има компенсация на риска, което ще направи инвестициите по-сигурни. И най-сетне бе взето решение за включване на международните разговори. Така че е, цената да остане 19 цента на минута. Средно тези разговори в Европа струват 45 цента на минута. Ще слезем на цена 19 цента. В някои държави членки даже 65 цента е цената. Ако погледнете управлението на разходите, на цените, ще видите, че на пазара на Едро 3,5 цента е цената на една минута разговор. 45 цента е средно тази цена за потребителя. 65 цента дори се събират от потребителя в някои държави членки. На времето не сме се занимавали с този въпрос, с този голям диапазон, когато разисквахме отмяната на таксите за роуминг защото тогава роумингът беше акцентът на нашата работа. Днес обаче дойде време да се занимаем и с този ценови диференциал между пазара на едро и пазара на дребно. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха с нас, да благодаря също така и на секретарията за невероятната му подкрепа в работата ни по това досие. Благодаря. Успоредно вървяха преговорите за съвета е, Берек. Давам думата на колегата. Řadě chtěl poděkovat skutečně kolegyni Pilar, protože v kodexu e, odvedla vynikající práci a... Благодаря, господин председател. Аз мога да положа изказването си в контекста на направения току-що доклад от колегата е, е, Дел Пилар. Извършената от нея работа за кодекса е отлична и тя постигна немалко, в това число максимална обвързаност между двата доклада. Ако не бихме успели в това отношение, проблемът би бил голям. Благодарение на съгласуваната работа помежду ни успяхме да приключим трилози, трилозите на един и същи ден, или по-скоро посред една и съща нощ, за което сърдечно благодаря. Компромис е постигнат, но много трудно ни се отдаде този компромис – и аз е, разбирам, че далеч не всички са до край удовлетворени, но, но така се получава, когато материята е толкова сложна и деликатна. В самото начало парламентът беше буквално раздвоен А, но, но време успяхме да примерим противоречията. Опазихме съдължителния характер, двойната структура, която според нас е единственото възможно решение на този етап. И аз смятам, че с течение на времето в далекосъобщителния пазар ще настъпят нови и нови промени. Е, и това ще е, постави е, органа на регулаторите на изпитание. Следователно трябва да сме готови и, непредубедени и, след известно време да прегледаме устройството, което действа към момента, евентуално да внесем промени. Благодаря на всички колеги, на докладчиците в сянка, на секретарията който ни съдейства е, за приключването на този наистина сложен процес на преговори и сближаване на позициите. Благодаря и на комисията за оказаната подкрепа е, чрез своите експерти, които направиха своя значим принос за успешния изход на е, трилога. Наистина, да, успяхме да, да разрешим всички противоречия и аз съм много удовлетворен, че е, преговорите приключиха в едно разумно състояние. Благодаря. Да, преговорите текоха успоредно. Е, така че, колеги, е, може да е, обсъдите и, и двата доклада. Госпожа Ниблер най-напред, господин Шон Пели. Благодаря, господин председател. Искам да използвам тази възможност и да благодаря на госпожа Пила де Кастилю и на всички нейни колеги, които са в екипа и представляват парламента по време на преговорите. Сърдечно ви благодаря. Резултатът е прекрасен, който беше постигнат и колегата Чекановски каза току-що, че е трудно и тук в парламента да се договори една една обща позиция. Две неща са много важни за мен. От една страна, това беше споменато и от докладчицата, трябва да гарантираме в нашето законодателство <clears throat> да се стимулират инвестициите в ИКТ и в цифровизацията. Трябва да се инвестира в инфраструктурата и това е да условие като ам, условия за предоставяне на достъп до пазара. Има доставчици, които вече са установени и те трябва да бъдат зачетени, но има и по-малки предприемачи, които вече са на пазара и те трябва да имат възможност също да участват в в този модел, да има взаимно съществуване, с други думи. Много важна стъпка напред е направено и по отношение на обажданията в рамките на Европейския съюз. Наистина е, е голямо препятствие все още да се звъни от да речем, моята родина, в други държави членки. Това все още се плаща много скъпо, но пък като цяло постигнатите резултати са много добри. Благодаря ви. Благодаря. И аз бих искал да, да, да благодаря на Пилар и на докладчиците в Сянка. Но общо взето резултатът е много добър. Може и не всеки да е доволен, но повечето би следвало да сме удовлетворени. Тъй като при постигнатото споразумение съответните доставчици ще могат да продължат своята стопанска дейност и нещо по-важно. Погрижили сме се във възможната степен за потребителя. Таванът, който е въведен е разумен, справедлив – е, в същото време е необходим, тъй като възпрепятства доставчиците да е, своеволничат е, из европейския пазар. За да не се опорочи, прочим, и резултатът, който постигнахме, като намалихме таксите за така наречения роуминг или телефонията в друга мрежа. Така че не бива да забравяме. Тук защитаваме пряко финансовия интерес на потребителя и е, постигнатото е, удовлетворява от тази гледна точка. Е, благодаря на колегите. Да, благодаря ви. Аз мога да кажа почти същото, обръщайки се и към двамата наши колеги докладчици. Резултатът е отличен. Поздравявам ви и високо ценя отличната работа, която извършихте. Не е лек. И за да се окажем на, на висотата на своята отговорност тук, като постоянна комисия, ресорната постоянна комисия на парламента за далекосъобщенията, не бива да отслабваме усилията си Слава Богу, тук, тук сме непредобедени и независимо от различията и разногласията, говорим свободно и компетентно и ето на, можем да постигнем съгласие. Да не говорим, че сме и хора издръжливи. Очевидно, до посреднощ и по-късно можем да, да работим, за да си свършим работата. Е, както, впрочем, се очертава и, и днес, и, и, и тази нощ. Е, та, е, благодаря. И, разбира се, докладчиците в сянка. Без тях, за къде сме? Цифровия съюз. Цифровият съюз е нещо велико и прекрасно. Разбира се, напрагани ни е целият енергиен съюз. далече не сме си свършили работата но поне нещо успяхме да свършим. Да можем да се поздравим. Сега, um, uh, um, uh, uh, сега да видим отново енергийния съюз. Колегата Похе е, вече каза преди час всичко свързано с енергийната ефективност. Но сега да видим възобновяемите енергоисточници. Докладчик и е колегата Бланко Лопес. Имате думата. Благодаря. Аз също бих искал да се възползвам от възможността да поздравя Пилар. Тя отлично свърши изумителен обем работа по една сложна материя. На 13 Фран зори. Ние също постигнахме съгласие по една директива, която е с голямо значение и директивата за популяризиране на възобновяемите енергоисточници през следващото десетилетие 2020-2030. Е, Благодаря на колегите в Сянка, господин Кели, господин Турмес, които са тук и, и всички, е, благодарение на които постигнахме това, заслужават е, поздравления. Значи, въведохме задължително положителен количествен показател на 32% към 2300, като започнахме от 27%. Е, първоначалната позиция на съвета и на комисията. Е, сега сме на 32%. През 23-та година е предвидена възможност за преразглеждане на този показател нагоре. Т.е. той може да бъде коригиран само нагоре и то още е, през 2023 година. Що се отнася до е, енергоемките отрасли, е, топлофикацията, транспорта, е, там задаваме специални показатели, в случая 14%, които също подлежат на преглед през 2023 година. Първото поколение биогорива в транспорта ще бъде обословено от квота, която трябва да бъде изпълнена от всички държави членки към 2020 година. И там е наложен таван от 7%. Що се отнася до усъвършенстваните е, биогорива, е, имаме факултативен показател 3,5 към 2030 година така че ние определено залагаме е, на следващите поколения биогорива. За парламента въпроса беше особено спорен, понеже е, се свързва с палмовото е, масло. Успяхме да наложим постепенното премахване на, премахване на различните биогорива, биомаса, биомасла от палмови растения. Предвид сериозния въглероден отпечатък, производството ще се замрази, т.е. ще се запази на достигнатото равнище през 2019 година, като целта е към 2300 да бъде сведено до нула. И а, критериите за сертификация на нискорисковите биогорива възоснова на налична информация е, и чрез актове по делегация също е част от постигнатото споразумение. Що се отнася до така нареченото собствено потребление е, и потребителите за собствени нужди, или по-скоро производителите за собствени нужди, аз лично отдавам голямо значение на този въпрос. Правото е, на такова производство за собствени нужди и на съхранение на, на електроенергията е гарантирано е, при възможност е, превишенията в производството да се предоставят на мрежата за общо енергоразпределение по пазарни цени. Така че, е, госпожи и господа, след е, близо 18 месеца сериозни усилия, днес можем да се поздравим с постигнатото, благодарение на проявената решимост и добра воля, е, както и на подкрепата от всички тук в Европейския парламент. Политическите групи е, проявиха е, единодушие е, и заслужават висока оценка. Да, да, разбира се, докладчик в сянка. Гледайте часовника си, господин председател, така че наистина да побързаме. За мен беше чест да участвам в тази работа. Трудно, сложно, изключително сложна материя. Много тежък беше въпроса за биогоривата. Е, и бих искал да отдам дължимото на нашия докладчик, е, господин Лопес. Е, сговорчив, проявяващ разбиране, не без своята собствена програма, своите приоритети, специално, що се отнася до собственото потребление – а и на вас да отдам дължимото, господин председател Бузек. Е, е, водихте трилозите до, до, до посред нощ, до, до 4 часа сутринта, вдъхновявайки всички ни е, в интерес на потребителите. 32% е изключително постижение, имайки преди, че започнахме, сам, започваме от 27%. И още по-добре е, че поет ангажимент за преразглеждане на тези 32% само и единствено нагоре. Благодаря. Колегата Турме също докладчик Сянка. Това беше Европейският парламент в най-добрата си светлина, на, на висотата на своите възможности. Е, работихме единно, упорито и е, в лицето на отпор от страна на много държави членки успяхме да, да повишим показателя с 5 пункта и, и вече клаузата за преглед е, е прекрасна, понеже тенденцията може да бъде само възходяща. На реалност какво означава това? От първоначалното предложение на комисията, което залагаше 45% относителен дял на възобновяемите енергоистичници към 2030 година, сега се ориентираме към 60 и над 60 е, от, от хидро, вятърни генератори, биомаса. Е, което означава, че през 2030 година относителният дял на изкопаемите горива, на, на въглищата, на, на а, е, ядрената енергия е, ще бъде значително по-нисък. Помните, преди няколко месеца в Мадрид, аз ви казах, че някой ден ще кажем Венсеремус. Ето на, денят да кажем Венсеремус дойде. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика, благодаря и на колегите за добре свършената работа и за това, че с, такъв анга... с такава ангажираност представлявах парламента. Исках да спомена още нещо. Господин Бонко Лопев, вие споменахте накрая и собственото потребление на ВИ. Това не е включено в окончателния текст. Вие посочихте, че има малки изключения и че трябва тази енергия да бъде освободена от данъци и такси. Не трябва да бъдат прекомерно натоварвани малките инсталации за производство на енергия от ВИ. Държавите е, е, членки са предвидени тук в е, компромисните изменения. Предвидени са изключения за производителите на ВИ за, на енергия за собствено производство. И така, благодаря ви, уважаеми приятели. Нещо Нищо друго не виждам. Отново поздравления от отличен резултат, прекрасно свършена работа. Може да разчитате на пълната ни подкрепа, без каквито и да било оговорки. И... Uh, Разбира се, позицията на съвета не е точно нашата, е, но такъв е Европейският съюз. Е, и лека по лека виждате стърпение и добронамереност. Решения се намират. Благодаря отново на всички и така последната, не съвсем последната точка, но имаме точно 6 минути, казва председателят. Така, посещение на представители на комисията в Силициевата долина, е, управлението на Енергения съюз. Това са два доклада. Е, и двамата докладчи са тук, господин Ривас и господин Турмес. Имате думата. Е, благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка. Тъй като, когато постигаме добри резултати, това винаги се дължи на, на колективното усилие. Както разбира се и на усилията на председателството. Е, постигнахме сериозни, сериозен напредък е, по време на е, третия извареден кръг на трилога. С българското председателство постигнахме съгласие по 37-ми член. Знаете, ще има два комитета по изменението на климата от една страна и относно енергийния съюз от друга, с добре разграничени правомощия на единия и другия. Е, като комитета по е, енергийния е, съюз ще обхваща така наречените хоризонтални въпроси, т.е. той ще играе ролята на шапка. Понататък по принцип постигнахме съгласие относно енергийната сигурност, вътрешния енергиен пазар и енергийната бедност. Разговорите се съсредоточиха между другото и върху връзката между диверсификацията е, и независимостта на доставките е, и в тази връзка е, повишаването на мрежовите връзки между държавите членки. Останаха три въпроса за постигането на компромис. Първо, за фиксираното ценообразуване, за механизма за изчисляване на мощността и на параметрите на предлагане. Българското председателство прие, между другото, и нашето предложение за европейска стратегия за финансиране на металургичната промишленост, като особено енергоемка, с оглед на изменението на климата. Парламентът в това отношение изцяло подкрепя позицията на Европейската комисия. Държавите членки следва да бъдат максимално прозрачни, е, що се отнася до финансирането на развитието на развиващи се страни в енергийната област. Постигнахме също така принципно съгласие относно регионалното и макрорегионалното сътрудничество. На експертно равнище текстът е добил окончателния си вид. Остава последен четвърти, надявам се последен кръг на трилога тази вечер. По отношение на възобновяемите енергоисточници, енергийна ефективност, критериите за наваксване на изоставането и така нататък, и така нататък. Ораторката чете със скорост, не поддаваща се на превод. Немалко имаме на дневен ред за тази нощ ще се опитваме да, ще се опитаме да преговаряме по пакети, за да стигнем до някакъв завършик до полунощ. Надявам се да е последния кръг на трилога, колеги. Е, ще се опитаме да постигнем същите добри постижения, както до сега. Благодаря. Значи към 7 часа е, тази вечер очакваме голям взрив. Аз имам една друга среща, но вероятно ще успея да се клонирам. Няма как. Нещо добавите, да? Ние сме готови за тази вечер. Е, отличен екип имаме и от другите политически групи. Аз също съм оптимистично настроен, че ще постигнем успех. Благодаря ви. Благодаря сърдечно на всички ви, на докладчиците и на колегите докладчици в Сянка по въпроса за управлението на енергийния съюз. Въпрос изключително важен за Европейския парламент. Желаете ли да кажете нещо? Просто бих искала да отдам дължимото на Клод, Мишел и на представители на другите политически групи. Големи са надеждите ни за тази вечер. Благодаря ви. Ще започнем в 20 часа. По, по енергийната ефективност ще се работи от 19 часа още и после енергийната бедност, допитване до заинтересованите страни. Ние непрекъснато го казваме. Става въпрос за чиста енергия за всички европейски граждани. Тях трябва да поставим центъра на своето внимание. Е, бях много удовлетворена от резултата по възобновяемите поздравления на, на Пепе, на господин Лопес и на Шон. Благодаря, уважаеми приятели. И сега трябва да приключим за обедна почивка. А, посещението на комисията в Силициевата долина. Колегата Ника ще говори на английски, тъй като след една минута виждам преводът ще бъде прекратен. Но, но ще продължим без превод. благодаря, господин председател неколци на членове на комисията, представители на секретарията и консултанти. И с това е, преводачите, със съжаление, ви уведомяват, че преустановяват превода до началото на следобедното заседание в 14.30. To be honest with you, we left with our agenda and we end up with the, the, the yes, the European Parliament agenda. Uh,